на председателя на съвета, господин Никола, Никола Шмидт. Имате думата. Господин председател на Европейски парламент, господин председател на комисията, дами и господа депутати в Европейския парламент. Току-що изслушахме изказването на председателя Юнкер и много добре знаем, че положението, което тъй или иначе беше доста тежко и преди лятото, вече стана драматично. Рекордни са бройките беженци, които влизат в Европа през Централното Средиземноморие, през Източното Средиземноморие и през Балкани, Балканите. Увеличава се броя на беженците, а също времено се увеличава и е, е, и се осложнява и обстановката по тяхното приемане. Капацитетите е, за приемане са значително надхвърлени и за това е крайно необходимо да имаме предвид че тук става дума за е, човешки драми, е, за страдание на личности и на семейства. Положението е такова, че трябва е, да реагираме с твърдост и убеденост, да реагираме с солидарност и отговорност да проведем една добре структурирана политика в областта на иммиграцията. Трябва да се подготвим за бъдещето, да подготвим световно валидни решения и устойчиви решения. Като се има предвид с какъв огромен проблем се сблъскваме, държавите членки трябва да направим всичко възможно, за да реагираме координирано на кризата, а, дейност, а не чрез разхвърляни разнопосочни дейности. Първо, що се отнася до хората и тяхната сигурност? Тук става дума за морален дълг. Става дума и за правен дълг по международното право. Всички а, идващи от зони на конфликти или преминаващи през зони на конфликти трябва да бъдат подслонени. Трябва да бъдат приети при условия, които запазват тяхното достоинство. И тук да ви припомням казаното от председателя на комисията за тези десетки хиляди европейски граждани, които показаха огромна солидарност към беженците. Това ясно показва способността на Европа да проявява солидарност. Това е светлата Европа, Европа на светлината. И именно тази Европа трябва да развием. Трябва да направим всичко възможно да има достатъчно голям капацитет за приемане на беженци и в Европа, и в трети страни. Това, разбира се, има и своите бюджетни измерения, нещо, което засяга и работата на Европейския парламент. Голяма част от хората, навлизащи през Балканите, подлежат на международна закрила. Държавните правителствени ръководители разглеждат кризата с иммиграцията и беженците и изискват стройно реагиране допускане, сътрудничество, както и а, реадмисия и реинтеграция и сътрудничество с страните на происход и на преминаване. И така, трябва да се говори вече и за механизми за реинтеграция и, ре, и, и е, на връщане там, където това е възможно. Следващия понеделник ще се приеме решение по презаселването на гражданите от трети страни, искащи убежище в страни различни от тези, в които са поискали обежище. Затова призовавам, поздравявам комисията за новите и предложения, вземащи предвид е, еволюцията на това явление и неговия огромен мащаб. През следващите месеци председателството ще направи всичко възможно, за да напредне по всички тези предложения. Затова на 14 септември ще има извънреден, извънредно заседание на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Ще се говори за така наречените горечни точки, за предоселването, за борбата срещу каналчинството. В международен план трябва да задълбочим сътрудничеството с партньорите си по отношение на управлението на миграционните потоци, по-конкретно с Африка, Западните Балкани и Турция. В това общо усилие трябва да се включат всички държави членки. Всички трябва да поемат своята отговорност, всички трябва да споделят усилието. В Европа трябва да намерим решение на всички страни на проблема. имаме различни позиции. Това няма какво да се крие. Има различни традиции в държавите членки, различна история. Но сме длъжни да преодолеем различията си и да се съсредоточим върху общото между нас, а то е много по-силно от различията, които ни разделят. И в тази връзка, нека да благодаря на Европейския парламент за активното му участие в дейността по темата и очаквам да чуя вашите изказвания, които ще предам на съвета за обсъждане. Благодаря. Добър ден на всички. Сърдечно ви благодаря, господин Шмидт. Давам дум на господин Тимерманс като представител на комисията. Благодаря, господин председателю. Не е нужно да говоря дълго, тъй като председателят Юнкер изцяло разясни предложенията на комисията. Бих желал само да използвам тази възможност при която три институции са се събрали да обсъждат заедно въпроса, за да призова Европейският парламент да изрази силна подкрепа за предложенията на комисията, тъй като това ще бъде ясен сигнал при подготовката на съвета в понеделник. Тогава ще се изправим пред съвета, пред държавите членки, а някои от тях все още предстои да направят някои стъпки, за да могат да приемат предложенията на комисията. Колкото по-силно ни подкрепите днес, толкова по-добре ние ще се подготвим за съвета в понеделник. Някои продават и иллюзии. Например, че просто като се затворят всички граници и всички бъдат върнати обратно, проблемът ще бъде решен. Има и такива, според които Просто като се отворят всички граници и приемем всички новодошли, също ще решим проблема. Извинявам се, това са иллюзии. Тяхното предимство е, че са ясни като предложение, но недостатъкът им е, че са тотално невъзможни от гледна точка на практическо изпълнение. Затварянето на границите и връщането на всички означава да се откажем от най-фундаменталните си ценности като европейци. Би означавало също да действаме в явно нарушение на правните си задължения. Обратно, отварянето на границите и приемането на всички означава да сложим край на европейският социален модел такъв какъвто го познаваме, защото ние не можем да подкрепяме и издържаме целия свят. Така че трябва да се направи ясно разграничение между тези, които заслужават нашата солидарност, защото бягат от война и преследване, и онези, които правомерно търсят по-добро бъдеще но се стремят и да злоупотребят с системата ни на убежище, за да постигнат тази си цел. Значи трябва да направим необходимото, за да балансираме солидарност и отговорност. Солидарност с онези, които се нуждаят от убежище. С държавите, които сега са претоварени, защото там се приемат първо пристигналите. Това са Гърция, Италия и Унгария. Ние сме длъжни да покажем европейска солидарност към тези държави. Солидарност с бежанците и онези държави в Европа, които най-много се нуждаят от такава солидарност. Това е основата на нашите предложения. Те обаче съдържат и призив към отговорност. Отговорност за по-добра охрана на нашите граници. Отговорност за бърза регистрация на пристигналите на границата, така че да се направи разлика между имащите право на убежище и нямащите право на убежище. Отговорност за изготвяне на списък на е, сигурни трети страни, където бързо да бъдат връщани гражданите пристигнали на нашите граници. Отговорност за такова организиране на приема на беженците, че да се зачита човешкото достоинство. Всички тези елементи в съчетание помежду си са същина на предложенията на комисията. И преди да дам думата на Федерика, ще завърша със следните думи. Това, което правим днес, това, което ще направим идния понеделник – е тясно свързано с съдбата на Европа, не само на Европейския съюз, а с съдбата на Европа като общност на ценности, които сме длъжни да зачитаме. Както правят безбройни европейски граждани днес. Длъжни сме да покажем тази хуманност, която ме кара да се гордея, че съм европеец вице Благодаря на заместник-председателя Тимерманс. Сега заместник-председател и върховен представител за външната политика госпожа Могерини. Yeah. Okay, good, Uh, France, uh, е, Фран съвсем правилно каза, това е един определящ момент, определящ момент за Европейския съюз. Думите са важни защото кризата с бежанците не само при нас, но и по целия свят всъщност е едно изпитание за нашата идентичност. Сега е време да се види дали наистина сме европейци и дали наистина сме съюз. Това е. Нашата отговорност е да закриляме човешкия живот и да закриляме правата на човека и да проявяваме солидарност и между държавите членки и спрямо тези нуждащи се от помощ. Това е тест и за световното положение на Европа. Нямаме, а, няма да имаме морално право да се борим за права на човека по света, ако не можем да гарантираме най-високи стандарти за посрещане на беженци в Европа не можем да призоваваме е, за сътрудничество между държави и общности в конфликт, ако ние тук в Европа не сме готови да приемем другия. Нашата, а, нашия имидж и доверието в нас зависи от това, което правим тук в Европа. На кризата трябва да се реагира и извън европейските граници, и в рамките на европейските граници. Това е действителността. Не е достатъчно просто да говорим хубави думи. Трябва да действаме така, както трябва и да действаме бързо и да сме обединени. Съобщението на комисията очертава всички външни дейности, необходими за реакция на кризата. Знаем, че ще отнеме време и повечето действия ще доведат до резултати едва в средносрочен и дългосрочен план, но е необходимо да започнем работата от сега. Много е трудно а, за политиците да обяснят защо трябва да се предприемат действия, които ще доведат до резултати след години. Но ако не се съдействаме сега, ще оставим проблемите на бъдещите поколения. Трябва да работим чрез вътрешно единство. Първият ни приоритет трябва да е да спасим човешки животи. Председателят на комисията вече подчерта колко много усилия са направени в тази област. На второ място да се преборим с корените на, при... на проблема и на конфликтите. На трето място да се справим с онези, които злоупотребяват от страда... страданието на жертвите на конфликти, именно трафикантите и кълнелджиите. Нашата стратегия е, е ясна и координирана още от самото начало на мандата. Ясно е, че трябва да вземем предвид целият път, който изминават мигрантите. 4 милиона сирийци са бежанци от Сирия. Е, над 10 милиона е, от, души от Сирия и Ирак са вътрешно разселени. Трябва да е, защитаваме правата на християните, кюрдите, езидите в Близкия изток да живеят по земите, където са живели вече векове наред. Но няма как да ги защитим, не можем да ги защитаваме само когато са далече от нас. Длъжни сме да ги защитим и когато дойдат тук по-близо до Европа. Дългосрочният отговор е да се сложи край на войните и конфликтите и да се започнат процеси на международно помиление. Споразумението с Иран, основно насочено към неразпространение на ядрени оръжия, може да отвори вратата към възможни решения и работим с всички международни и регионални партньори. Работим с международната общност и агенциите на ООН и страните на происход и преминаване, от които идват множество безженци и над 4 милиона евро са отишли за хуманитарна помощ и помощ за развитие, за помощ на вътрешно разселени листа в Сирия, в Йордания, Ливан и Ирак. Има един по-особен случай. Либия, тя не е страна на происход, а, а, транзитна страна. Тя е просто един отворен коридор за преминаване. Много пъти тук в Европейския парламент е била обсъждана на тази тема. Много пъти сме говорили за това, че е много важно в Либия да се постигне правителство на, международ... на националното единство, което, с което да си сътрудничим. И е много важно също така да се работи и на юг от Либия, ако се в южната част на Либия, защото ако се работи само по северната морска граница на Либия, няма как да се разреши проблема с а, а, този коридор за преминаване през Либия. Работим с Нигер, е, работим по Тръст за Африка за економически възможности, сигурност и по-добро правление на миграцията. И всичко това в дух на равнопоставеност и партньорство с е, нашите африкански страни партньорки. 1 милион и 800 хиляди евро отиват от европейските институции в този фонд и всички държави членки трябва да поемат своя дълг. Не може да искате международно сътрудничество, а след това да откажете да дадете своята лепта. Трябва да се покаже единство в нашите решения. Регионалният тръст за Сирия вече действа. Първия договор по този фонд е за училища и образование. Искам да подчертая това е, тъй като Сирия в момента губи едно цяло поколение е, поради войната и е, поради емиграцията и за това трябва да направим всичко възможно да инвестираме в следващото поколение, в децата на региона. Само така ще може да гарантираме някакво по-спокойно бъдеще за тази страна. И накрая, борбата срещу трафикантите. Работим е, в партньорство в Средиземноморието. Нашите морски операции в Средиземноморието вече са изпълнили целите на първата фаза от проекта, именно събиране на информация за маршрутите на е, трафикантите и каналджиите. Е, за първите 15 седмици има 15 заловени а, 15 случая, в които са заловени каналджиите и са секвестирани а, техните кораби. Призовавам държавите членки да допринесат и със своите активи към работата на тази мисия, защото това е възможност да покажем, че когато имаме политическа воля и действително усещане за единство можем да използваме и военните средства, активи, с които разполагаме. В тези първи седмици в общо действие в Средиземноморието сме спастили, спасили 1500 човешки живота. Ще има среща на върха за миграцията в Валета през ноември е, по Хартумския процес. Ще има и конференция на, върховно, на високо равнище за маршрута през Западните Балкани, по който трябва да работим със същото, същата съсредоточеност. Ние като европейци трябва ясно да заявим, а, сега не е време само за емоции. Всъщност емоциите са най-лесното. Ние, като политици, трябва не да изразяваме емоции, а да вземаме решения, които отговарят на тези емоции и които водят до резултати. Надявам се, че всички институции, и всички граждани ще си дадат сметка, че трябва да се действа отговорно. Трябва да действаме съгласно своите ценности, съгласно своята история и съгласно своята световна и регионална позиция. Тук става дума не само за човешки животи, но и за цяло. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Аврамопулос, комисар по вътрешните работи. Благодаря, господин председател. Известно ви е, че тази реч за състоянието на Съюза се насочи основно към миграцията, така че е, нека да спомена какви са нашите приоритети. Господин председателят на комисията беше пределно ясен и аз ще бъда пределно ясен. Управлението за, на миграцията е основен пробен камък е, за Европейския съюз и с държавите членки. Благодаря първо на господин Тимърманс, на госпожа Могерини за встъпителните думи и за прекрасното сътрудничество през последните месеци, съчетавайки амбиции и крайно да също необходими пакети. Това, което правим днес е реакцията реакция на, на невиждана до сега криза с беженци. Тъй като това дава възможност да ста, Европа да стане по-голям, нашите отговори също трябва да бъдат ясни, категорични и по-амбициозни. Такава трябва да бъде нашата реакция. Това е Европа, която желаем. Това е Европа, която трябва да постигнем. <clears throat> Така че днес ние предлагаме четири съвсем конкретни мер, е, мерки, в които в късосрочен и средносрочен план ще ни дадат възможност да се справим с предизвикателствата пред нас. Чувствителното нарастване броя на пристигащите хората, на хора през м, лято, това лято не може да е непосилно за отделните държави членки. За тази миграция ние се нуждаем от координиран европейски подход. Именно за това ние сега предлагаме 120 е, хиляди е, души бягащи от война, преследване, потисничество и хаоса е, да от, към Италия, Гърция и Унгария да бъдат презаселени. Нашето допъл... Това е предложение, което допълва предложението преди лятото за разселване на 40 000 души от Гърция и Италия. Очаквам повечето от вас да гласуват в полза на това предложение днес и в бъдеще, когато стигнем до схемата за временно презаселване. Едновременно с това трябва да запомним какво ни показва настоящата криза. Европа не е подготвена да се сред, да посрещне такива неочаквани и големи а, бежански вълни. Нуждаем се от структурирани мерки и подход за в бъдеще, така че системно да подпомагаме държавите членки и да гарантираме закрила на онези, които наистина се нуждаят. За това предлагаме постоянен механизъм за работа в случай случай на криза, замествайки регламента Дъблин. Едновременно с това ние ще увеличим помощта си, за да гарантираме подслон на нуждаещите се и да гарантираме, че онези, които нямат право да останат в Европейския съюз, бързо ще бъдат върнати в родината си. Е, като начало така държавите членки ще могат е, да е, отхвърлят явно неоснователни молби, като и ще получат съответните ресурси за това това на... и разбира се трябва да помогне бързо на нуждаещите се от международна закрила. За това днес предлагаме списък на сигурните трети страни, включващи Балканските страни и Турция. През 2014 година има над 17% от общо 562 хиляди молби за обежище от граждани на именно тези страни. Това е сериозен товар на системата за миграция обежище на държавите членки. Още повече, че повечето от тези молби бяха явно неоснователни. Приемайки тези страни, в, включвайки тези страни в списъка на ам, сигурните трети страни, ще ускорим процедурата. Това ще направи системата ни за обежище по-ефективна и държавите членки ще могат бързо да окажат помощ на нуждаетите се и да отхвърлят неоснователно подадени молби. В момента Европа има много малък процент на връщане на, хора от трети страни, които са около 40%, което поставя под въпрос нашата политика в областта на миграцията. Така че ние ще се нуждаем от европейска програма за връщане с ясна политика по този въпрос това съобщение дава повод на комисията да представи списък от мероприятия за по-добро сътрудничество между държавите членки и да намери начини и средства в отношенията ни с трети страни, които да приемат обратно своите граждани. Надявам се на вашата подкрепа за прокарване на този пакет, както вече сторихме, за което благодаря за помощта от самото начало на нашите усилия за приемане на единна европейска политика в миграцията. Разчитам на вас и благодаря за досегашната ви подкрепа. Благодаря на господин комисар Аврамополус. Сега започваме разискванията. Най-напред ще се изкажат представителите на политически групи. Има един организационен въпрос, който ще поставя сега. Твърде много изоставаме с времето, за това няма да приемам задаване на въпроси към ораторите с сини картони и ще видим дали ще можем изобщо да дадем думата за спонтанни изказвания, тъй като сме длъжни да приключим в 1.30. Господин Диас Демера Гарсия Консуегра от името на НП. Благодаря, господин председателю. Да, наистина има хора, които бягат, бягат за да спасят живота си и за да се спасят от нападенията на така наречената ислямска държава и от институционно насилие. Те са беженци. И за това подкрепяме предложението на комисията. То е базирано на солидарност солидарност категорично е и е спешно, тъй като явлението изисква спешен отговор. То е явление, което ще трае дълго във времето, ще ни съпътства дълго. Затова наистина сме длъжни да създадем един задължителен общностен механизъм съгласно член 47 алинея 2 от договора, така че достойно да можем да приветстваме бежанците всички държави членки са длъжни да демонстрират солидарност и ние сме длъжни да помогнем на онези, които се нуждаят от нашата помощ, като зачитаме правата на човека, правата на най-слабите сред нас. Същевременно трябва много добре да отграничим това явление, за да можем да водим борба с ислямската държава и с институционното насилие. Длъжни сме да подхванем този проблем от корена му за да бъдат и спазени споразуменията от юни 2012 година. Вителла, номе дei социалисти и демократичи, 3 минути, прего. Благодаря. За съжаление, е, вие пресрочихте времето си. Сега господин Питела от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Искам да благодаря на господин Шмидт, на господин Тимерманс, на госпожа Могерини, на господин Аврамополос за работата, която извършиха. Тук сме свидетели на наченките на едно сближаване между политическите групи на основата на предложенията на господин Аврамополос, особено що се отнася до елементите на пакета. Понякога, когато говорим за миграция, изпадаме в известно усещане за нереалност – е, когато е, виждаме как е, хората почват да градят огради едва ли не в морето, за да пречат на хората да идват. Към какво се стремим? Какво ще постигнем? Това е пропаганда. Вярва ли някой, че по този начин проблемът с миграцията ще бъде решен? Ако някой твърди това, той се шегува. Това са просто пропагандни тактики за спечелване на гласове. Необходимо е да се отнасяме към проблема сериозно. Предложенията на комисията са сериозни предложения. Идеята е да създадем постоянна система, която да бъде използвана в случай на потребност, защото в бъдеще също ще има кризи. Естествено, стои тази трудност с економическите мигранти тя също трябва да бъде преодоляна чрез сериозно отношение, като се има предвид какви са потребностите на обществото, на различните европейски страни. Какви са механизмите за наблюдение? Необходими са ни такива механизми на основата на общи правила, а не една страна е един ден да прави едно, а друга страна на следващия ден да прави друго. Тук е необходимо да постигнем степен на единство в управление на процесите. Многократно е, беше спомената Африка. Госпожа Могерини говори за това. Абсолютно задължително е чрез външната си политика да допринасяме за стабилизиране на е, Северна Африка. Вижте Либия, Сирия, това са държави, които са се провалили, за това и хората бягат от тях. Така че нуждаем се от единна стратегия, която не почива на демагогия, а на реализъм. И трябва да постигнем съгласие за нея, при което се налага да се обърна отново към Европейския съвет – Зная, че вие сте се ангажирали, господин министре, но също толкова важно е тези идеи да бъдат прегърнати от целия Европейски съвет. Благодаря сега е, от името на ЕКР госпожа Стевен за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, идват беженци от Турция през е, през Турция към Европейския съюз. Те обаче трябва да бъдат изпратени обратно към Турция, защото това е нарушение на международното морско право и на принципа на невръщане. Турция е една безопасна страна Необходимо и е, съдът по правата на човека да заеме позиция. По-настоящем нямаме ясни принципи. По-настоящем и в е, Либия ситуацията се разглежда от е, съда. Господин Юнкер спомена и факта, че Турция е страна кандидатка. Тя е безопасна страна. Ако не беше безопасна страна, нямаше да бъде е, страна кандидатстваща за членство в Европейския съюз. Госпожа Викстрам, две минути и 30 секунди. Благодаря, господин председател. През последните седмици беженецът получи име, самоличност и лична история чрез една снимка, която беше публикувана. Най-сетне всички си дадоха сметка, че е, всички тези беженци е, преживяват страдания, имат аспирации, надежди, е, оставят назад близки същества. Всичко това се съсредоточи в снимката на момченцето, което морето изхвърли на брега. Затова дълго време тази снимка ще се помни като катализатора на състраданието. След последните трагедии моето е, сърце се изпълва с надежди, като виждам колко много граждани в Европа излизат на улиците, за да помогнат на беженците. И те показаха много повече човечност през последните седмици, отколкото повечето политици са показали през целите последни цялото последно десетилетие. Именно гражданите на Европа показаха какви са ценностите на Европа и каква може да бъде Европа. И въпреки това има лидери на държави членки, които се оплакват от нелегалните мигранти. Омръзнало ми е вече да слушам подобни твърдения, как може някой, който бяга от войни, да стигне до Европа, за да търси обежище, след като те иначе не позволяваме да се подават кандидатури за обежище в нашите консулства и посолства. Ние, Европейския съюз, введохме директива която прави неправомерно да се, е, е, която и е да била авиакомпания е, или корабоплавателна компания да приеме на борда си пътници, които нямат визи за влизане в Европа. Така че е, трябва да се променят нещата трябва да има система задължителни квоти и всяка държава членка да е длъжна да приеме определен брой беженци. Това е много важен исторически момент за Европа и тя ще покаже, че може да се справи. Благодаря от името на Обединената левица господин Арбол, госпожа Арбол Гусман. Благодаря. 4 милиона беженци от Сирия, 4 милиона иракчани, 3 милиона и половина от Афганистан, 2 милиона от Либия. Това е при, е, резултат от войни в Ирак, в Афганистан и а, говорите за Либия. А, оказан бе подкрепа там, оказан бе, под, да бе подкрепа и на Сирия. Като дойдат бежанците, какво правим? А, даваме легални възможности да дойдат? Не. Хуманитарен коридор? Не. А, предоставяне на визи? Не. Правим ето какво. А, Холанд разглежда въпроса какво с ислямска държава в Сирия. Камерън се опитва да направи нещо там. Всеки действа на някъде. <clears throat> Причина е войната и решението не е в бомните. Сега госпо, госпожа Саржентини от, парт, от политическа група на Зелените. Благодаря, господин председателю. Господин председателят на Европейската комисия в стъпителната си реч за Европейския съюз означава работа означава достоинство. Трябва да дадем на тези хора правото на труд в момента, в който подадат молба за обежище. Така съхраняваме достоинствата им, да дадем възможност това да става легално говорим за официална миграция, тъй като с неофициалната миграция не можем да се борим. Так, така няма други форми на миграция, освен легалната. Обръщам се към представителите на комисията. Предложенията ви са добри, но следващата стъпка трябва да последва веднага трудовата миграция, защото трудът наистина означава достоинство. Ми очакваме скоро предложение от вас. Е, сега от група, Кора от групата на Европа на е, е, свободите и пряката демокрация. Благодаря, господин председателю. Положението е наистина спешно, но това не се стовари от върху нас от никъде. Това са събития, които са подготвени оготини. Ставаме свидетели на един епохален, почти библейски изход и трябва да работим. Хората наистина бягат от войната, ние заехме позиция, чуха се много лозунги. Ясно е обаче, че ние не можем да направим нищо. Всичко е в ръцете на държавите членки. Комисията и парламента не могат да направят нищо по този въпрос. И държавите членки действат в съответствие със своите економически интереси. И е тъжно, че има премьер министри, като италианския, например, реагират развълнувано на снимката на малкия Елян. Но само ден преди това разговаря с, буржените промишленост. Уважаеми госпожи и господа, това, което не бива да забравяме, че всички хора, които се нуждаят от закрила и помощ, трябва да я получат. Най-на сметка ние ние говорим къде и как да реагираме. Има две възможности на Обединените усилия, социалдемок... Обединената левица от една страна, а другата група са консерваторите. Едните предлагат да приемем всички без оглед на това дали са какви са. всичките трябва да бъдат прибрани при нас. Ние смятаме, че помощ и закрила трябва да се предоставят в страните на происход. ОНЕ има своите стандарти. Да, ние трябва да създадем сигурни а, места на живеене, трябва да привлечем страните от залива а също и САЩ. Това е което трябва да направим. Председателят моля ви, бъдете е, е, е, кратки. Господин Фохт, уважаеми е, колеги, трябваше да узная от господин е, Юнкер, че не съм европеец, защото не викам добре дошли на гарата. Защо? Защото всички сме получили задача от своите избиратели да обраним правото на нашата държава, самоличността личността на нашите е, народи. И същото право имат и бежанците, защото тези, които идват, имат своята родина, имат право на родина, имат право да запазят своята идентичност. И проблемите, които имат, няма да се решат чрез интеграция на тези хора, защото те няма да се върнат. Нека един ден се върнат в родината си. В това трябва да инвестираме, да имат бъдеще в своята своите страни, а не при нас. Госпожа, госпожа Розенберг за една минута. Благодаря, господин председателю от 150 хиляди бежанци имаме в Гърция, дошли от Турция. Броят им нараства прогресивно. Нуждаем се от европейска политика на миграцията. Но първо да парламентът и съвета трябва да се разберат. Нуждаем се от честно разпределение на бежанците. Освен това трябва да се постигне споразумение за реадмисия и с Турция. Господин председател, ние говорим за Европа на ценностите, но нека да видим и хуманитарното лице на Европа. Госпожа Ципел, една минута. Благодаря. Непрекъснато се подклаждат страхове, че може ли много мигранти да придойдат в Европа. Господин Юнкер посочи 0,11%. 0,11%. И те повечето идват в Сирия, Еритрея, бягайки от войната и преследването. На този фон често емоционалният дебат за така наречено пренасене на бедността. Този дебат създава нагласи само и единствено срещу всички беженци, И е жалко, че голяма част от съвета на Европейския съюз се стряска от тези приказки, вместо да прояви солидарност в своите страни и навън. Това трябва да се промени. Съветът е на ход подкрепете настоящите предложения на комисията. Господин Фе, госпожа Фетигер, една минута. Конфликт. Благодаря, господин председател. Тези големи конфликти по границите на Европейския съюз винаги съдържат елемент на сигурност и елемент на хуманитарност. Империалска имперската политика на Путин през последните няколко години доведе до економически мигранти, до бежанци. Голяма част от тях се приемат от Полша и от други страни в нашия регион. Показахме своята солидарност и ще продължим да го правим. Когато говорим за сигурност и безопасност по южните ни граници, и слушах върховния представител за това какво се прави в Средиземноморието, но ние се нуждаем и от механизъм за презаселване. За съжаление, това не е единственото решение. Само по себе си то ще бъде контрапродуктивно. Мисля, че Европейския съюз би трябвало повече да използва вътрешните възможности, като демонстрира солидарност вътре в своите граници. Благодаря. Госпожа Вержия. Près de 60 millions de réfugiés et de dans le monde. Seulement 13%. Огромен брой за беженците по света и само 13% от тях отиват към развиващите се страни, 0,11% в сравнение с европейското население. Трябва да видим кои са истинските беженци по тяхното страна на происход на преговорите по въпроса за това, кои страни са безопасни, кои не, само увреждат, само вредят на държавите членки. Е, какво ще стане? Ще се изпращат тези хора обратно, заедно с економическите, така наречените економически иммигранти към страните им на происход? Трябват ни е, легални пътища за придвижване. Само така ще е, се попреши на злоупотребите от страна на кълджиите. Тези мъже, жени и деца имат права и те трябва да бъдат зачитани в Европейския съюз и извън него. Благодаря, е, госпожа Келер. Една минута. Драги колеги, състоянието на Съюза трябва да се мери според това как се отнасяме в Европа към онези, които са в най-голяма нужда. Картината е смесена от една страна са гражданите, които помагат на беженците и им даряват помощ не само през последната седмица, а през последните месеци и година. От друга страна са онези, които обвиняват, че не се прави необходимото. Трябва да решим коя от двете страни искаме да подкрепим, коя от двете Европи искаме да утвърждаваме. Мисля, че хората на Европа ни показаха пътя. Те заслужават Нобеловата награда за мир, която бе присъдена на Европейския съюз. Мисля, че държавите членки, техните правителства би трябвало да вървят по този път. Път е очертан от гражданите. Нашите граждани са много по-напред, отколкото си мислим. Нека да утвърдим тяхната солидарност, тяхната инициатива. Нека ние вървим след тях. Minute, uh, madam... Господин Натал, една минута, господин uh, uh, председател. нека да кажа, че реакцията на Европа на кризата е погрешна. Реакцията в Швеция е особено безотговорна. Какво може да стане какво ще стане, ако наистина всички могат да търсят обежище? Това ще е, доведе до много повече, е, по-голям приток на беженци. Много повече хора ще са готови да рискуват живота си, да дадат тук много повече е, каналджи ще се възползват от тях и много повече човешки живота ще бъдат загубени на тези кораби. Големият скандал тук всъщност е, че има страни, които не правят нищо, а именно страните в Персийския залив богати на петрол Катар, Бахрейн, Ковейт, Обединените арабски емирства. Спонсорите на мухабизма, който, който доведе до а, а, ислямска държава, а, а именно Сауситска Арабия, не само, че не а, приемат беженци, а изтикват а, хората, изповядващи е, тяхната религия към Европа. Госп... Колегата Салвини има думата за една минута. E Чух опасни и лицемерни коментари. Мисля, че всъщност Европа се управлява от опасни лицемери. срещу Сирия бяха спрени санкциите, за да се избегне война с Русия. Тук говорим за бизнес. Колко хиляди евро ежедневно се харчат за това, при което редица неправителствени организации просто си умиват ръцете? Има толкова много мигранти, от които са просто престъпници, идващи в Европа. И също така създаваме потенциал за терористични нападения в Европа. Би трябвало е, да не затваряме очите си пред това явление, а в последствие да санкционираме кръвопролитието. Тъй като ще издържаме милиони бежанци, сега няма да имаме средства за да издържаме европейските пенсионни системи. Вместо да внасяме допълнително безработни, по-добре е да е, намерим работа на тези, които сега са без работа. Господин Гулниш. За какво става дума? За приема на, е, на хора, които са преследвани, които идват от страни, в които има дестабилизация, за която ние значително сме допринесли, или за авангарда на масова мигра... миграция, която се а, е, основава на економически е, потребности. Всъщност втората версия е много по-силна и слушах госпожа Викстрам, която говори е, за разтърсващия случай на малкия Ейлан. Но е, кой е отговорен за смъртта на това малко дете, чието семейство всъщност е в безопасност в Турция. Отговорните са американците и европейците, които допринесоха за дестабилизирането на Ирак и на Сирия. Това са Отговорните са и страните в Персийския залив, които не си помръдват и, и пръста не си помръдват, за да помогнат на беженците. Това са онези, които а, печелят от трафика на беженци. Това а, а, а, така че никой не може да повярва на вашите обещания. Благодаря. Колегата Мецола, минута и 30. Когато най-напред се запитах как трябва да изнасям речи, първият съвет, който чух беше никога не говори, когато си ядосана. Съгласна съм с този съвет. Е, днес имаме правила е, за това колко пластмасови турбички можем е, да купуваме, обаче деца изплуват мъртви на нашите брегове и ние не можем да се съгласим за това как да помогнем. Няма по-спешна задача. Обичаме да казваме, че Съюзът споделя своите ценности, но ние не сме съюз на споделена отговорност и това е нашият провал. Хиляди хора бягат от война, от смърт. Първо, приемащите ги държави не могат да ги поемат повече. Всяка отделна държава членка трябва да изпълни своите правни и морални задължения. Оградите не вършат работа. Прахосването на средства също. Не се нуждаем от решения еднодневки които няма да ни свършат работа при следната спешна ситуация. Да, нуждаем се от задължителен постоянен механизъм за разпределение. Нуждахме се от него още вчера. Свалете от власт и не слушайте популистите. Трябва на тези хора да се даде шанс за живот в бъдещето без страх. Изправете се до онези без глас. Нека бъдем пример за света. Това е предизвикателството на нашето поколение. Нека не бъдем запомнени като онези, които са отблъснали е, стотици хиляди от прага си, като поколение, което се е провалило. Благодаря. Господин Улиели за една минута. Благодаря. Тъй като Е, съм унгарец, аз искам е, да говоря обаче като европеец. 500 милиона европейци сред тях. И аз е, сме разтревожени за бъдещето на децата си. Но ние се тревожим и за децата на онези, които е, чието деца са заплашени от война аз не се притеснявам какво могат да, да, да предизвикат и причинят сирийските деца и сирийците у нас. Затова подкрепям комисията, господин Юнкер, господин Тимерманс, до сега проведения дебат. Мисля, сочи, че Европа е в състояние да да действа. У, Унгария видяхме ужасни събития, ужасни образи, но все пак Виктор Орбан не е цяла Унгария. Има десетки хиляди граждани в Унгария, които работят за посрещане на беженците да ги подпомогнат. И аз искам от тази трибуна да благодаря на всички тези унгарци. Господин Ор, Орбан, не проблема не е решението. След това госпожа Паскас, благодаря. Изправени сме пред безпредседентна ситуация и ние трябва да изведем приоритети, да помогнем на бях бежанците от ужасни събития, да под, им помогнем дългосрочно, но различните държави могат да окажат различна помощ. И стига сме се сочили в пръст, пръста в, в е, е, британците, например, предлагат сериозни, е, сериозна помощ в беженските лагери, помага за раз, вътрешното разселване на беженците, да, за борбата с трафика на хора. Ние трябва да отчитаме какво става с съседите, когато приемаме беженци, защото беженски, статута на беженец не означава директно абсолютно право да се пътува из цяла Европа и това трябва да бъде ясно. В противен случай това ще постави под заплаха свободното движение в Европа. Трябва да обясним на хората какви са правата им и въпреки трудностите не трябва да забравяме нашите економически задачи. Ако нашите страни не са дългосрочно економическо стабилни, ние няма да можем да помагаме на онези, които се нуждаят. Ернст, колегата Ернст за една минута. Корнелия. Госпожа Ернест, заповядайте. Имате думата. Чакаме ви да я вземете. Госпожи и господа, миграцията има своите причини и докато тези причини съществуват, никой не можем да, да каже кои са добри и кои лоши. И няма добри и лоши мигранти. Ние се опитваме без а, полицейско насилие, без тел, телени мрежи, без стени да помогнем на, на тези хора. Но ние се нуждаем от ясен отговор за приемането и интеграцията на бежанците и в Унгария, и в Чехия, и в Полша да бъдат добре приети, независимост от етническия си происход и вероисповеданието си. Ние отхвърляме хората от така наречените сигурни трети страни. Колко хора са наистина сигурни? Как се чувстват некомислещите в Турция? Как се чувстват хората в Западните Балкани? Войната не е единствената причина. Мисля, че трябва сериозно да помислим по този въпрос и да окажем давление върху държавите членки. Пак с Абота, е, е, Благодаря, господин председател. Нека да цитирам австралийския министр-председател господин Абот, който, когато беше запитан с неговите е, намеренията на неговата страна за приемане на мигранти, идващи нерегално от Миермар, каза, няма да направим нищо, което да насръчи хората да се качат на лодките на каналджиите е, това не означава, че той не следва е, човешките ценности. Отворили сме котията на Пандора е, тук в Европа, защото създадохме възможности за приемане на беженци, което и ги оставя с погрешното впечатление, че са добре дошли тук. Ако действаме по този начин, Европейския парламент ще се занимава само единствено с увеличаването на квотите за нелегалните мигранти. Госпожа Холмайер. Господин председател, господин еврокомисар, уважаем представител на съвета, драги колеги, преди всичко се обръщам господин, към господин Аврамополос. Хвала и благодарност за последователния подход и за ясните предложения от страна на комисията. Второ, искам да кажа, че е много важно стандартите за убежище, поне минималните стандарти, да бъдат спазвани във всички държави членки. Така че бежанците, където и да пристигнат, да бъдат третирани разумно, включително в, ключа, в схемата за преразпределение, ако помислим за ако приемем това. Второ, криза, механизъм за борба с кризите. Без това Европейския съюз не може да реагира адекватно, когато има кризи, когато има потоци от бежанци подгонени от кризата, е, от е, войната. Но иначе имаме ясно определение, що е право на обежище и що е бежанец. Нека не объркваме нещата с трудовата миграция. Има си ясни правни стандарти и нека държавите членки съобразно възможностите на своя трудов пазар да реагират на ситуацията, да не отваряме всички граници в рамките на Европейския съюз. Това не бива да се допуска. Флекенштайн има думата за една минута. Господин председател, драги колеги, няма да повтарям всичко казано до тук. Искам обаче тук да дадем ясен знак към органите на местно самоуправление, че които са поставени в много трудни обстоятелства в условията на меженците на остров Кос, на остров Лесбос или където и да е другаде. Това се отнася и за онези, които са извън Европейския съюз сръбското правителство, сръбските местни органи правят в момента повече за нашите бежанци, отколкото някои европейски правителства. И аз мисля, че от тази трибуна заслужават напълно нашата благодарност, която ясно да бъде отправена към тях. Същото се отнася, разбира се, и за Международния червен кръст или всички други международни организации, които работят активно. Един ден трябва наистина да ги поканим тук, за да им благодарим лично, защото можем да се гордеем с тях повече, отколкото от някои от нашите собствени европейски министър-председатели. Господин Зиле, една минута. Благодаря, господин председателю. Е, като говорим такива хубави думи, хуманизъм, солидарност, ценности, е, това понякога е знак за слабост и обърканост на нашите институции. Ако хаотично тръгнем да приемаме нелегални иммигранти, в по-голямата си част са здрави и прави мъже, това е, е, ще доведе до нови трагедии, като тази на малкия Елайн. Е, това, което видяхме на гарата в Будапешта, ако тези беженци дойдат в Латвия, ако това постави под съмнение шенгенското пространство, ако не въведем задължително схема за разпределение на бежанци, ако въведем отново граничния контрол, кой ще има полза от това? нито, на бежен, нито беженците, нито държавите членки. Само ще подклажда евроскептицизма. Нека тръгнем от най-важното, а да не се увличаме в популизъм, въпреки че сме политици. Перлей, прего. Колего, фолкет har visat vilket Госпожа Вирк, колеги, хората показаха каква Европа е тази, в която искат да живеят. Те подкрепят и подпомагат беженците по пътя им. Европа няма нищо общо с исканията на националистите, е, с исканията на крайната десница. За това няма нужда да се съобразяваме с тяхната политика и идеология. Крепостта Европа трябва да бъде разрушена. Защото е, крепостта Европа потвърждава лъжите и аргументите на крайната десница и националистите. Нуждаем се от солидарност в нашата политика за беженците. За тази цел трябва да променим системата от Дъблин, да подкрепим ключа за разпределение, но не бива да подкрепяме репресивни мерки, като да кажем военна намеса в Средиземноморието или е, насилствено връщане към трети сигурни страни. Нуждаем се от истинска солидарност. Благодаря, господин Данжан. Благодаря, господин комисар. Е, вашето, ваше изказване отразява е, трудността да се намери доброто равновесие между е, беженците и отговорността, която показва, че няма как да приемем всички. За съжаление, твърде често е, присъствам на е, карикатурни дебати. От една страна е, се чуват твърде красиви, но нереалистични думи, от другата страна се подкрепя мита на нулевата емиграция. В крайна сметка, един от големите проблеми е, че тези потоци мигранти – идват изключително неорганизирано. Затова трябва да има общ списък на безопасни страни, трябва да има по-силна политика на връщане, да има по-добре организиран контрол на външните граници чрез солидарност между всички страни и е, чрез дипломатически усилия да се напомни на някои страни, че е, докато има страни, които са били изключително щетели, например Турция, където има хиляди, дори милиони беженци, но има страни, които не са направили е, това и е, за това днес трябва да се направи нещо. Господин Валенсиано има думата. Госпожа Валенсиано. Благодаря, господин председател. Гърция, Италия и Унгария през последните няколко месеца са приели 700 000 бежанци. Ако наистина съществува Европейския съюз, който да заслужава името си, мисля, че кризата трябва да бъде решена координирано и солидарно. Драги колеги, знаете ли, че е, животоспасяващите спасителни пояси се разтапят от слънцето, докато се чака да дойде помощ. Госпожа Могерини е права. Необходими са действия. В състояние сме да подкрепим предложенията на комисията. Мисля, че трябва да е, спрем е, само да изразяваме ужаса си от е, снимките, които виждаме. Нуждаем се от ефикасна Европа. Нуждаем се също от мир и стабилност в Йемен, в Сирия, в Афганистан и в Ирак. Нуждаем се и от мир, и от ефективност. Така ще решим проблема. Длъжни сме и да осъдим онези национални правителства, които гледат в друга посока – когато бежанците се нуждаят от подслон. Трябва и да санкционираме онези, които не спазват европейските принципи. Госпожа Гал. Благодаря много. Е, нека да е, помогнем е, да покажем човешкото състрадание, което е част от нашата ДНК, но нека да помогнем на тези, които наистина имат нужда от нашата подкрепа. За тази цел трябва да има добро управление на външните граници. Първата ни задача трябва да защитаваме тези външни граници. Трябва да подхождаме координиране и точно това не виждам в действията до тук. Координираност при приложението на правилата. Ако не направим това, Шенгенската система ще се срине. Шенгенските правила за външните граници и условията, по е, които може или не може да се влиза на шенгенска територия, прилагат ли се все още тези правила? Какво можем да кажем за правилата, свързани с влизане, връщането в първата държава на, е, на влизане в шенгенското пространство? Прилагат ли се тези правила? Ако не, тогава защо трябва да се е, обвинява страна като Унгария, че просто се опитва да прилага правилата, които са при ети на европейско равнище. Трябва да се помни, че повечето ораторът е прекъснат. Колегата Мораш има думата. Господин председател, драги колеги, чухме от председателя Юнкер днес сутринта благодарност към унези добронамерени хора, на Мюхенската гара, на гръцките острови. Господин е, комисар, вие сте грък. Иска Келър спомена всички тези мили и добронамерени хора в цяла Европа. Стои следният въпрос. Какво прави Европейският съюз? Аз отговарям следното. Европейският съюз представлява държавите членки. При председателството спешно се свиква съвет в понеделник и трябва да разберем, че плановете наистина ще бъдат изпълнени на практика. Парламентът е свършил бързо и ефикасно работата си за презаселването. Ние сме свършили това, което се искаше от нас. Какво ще видим в понеделник? дали ще бъде изключване от общата схема, нежелание да се поеме отговорност или солидарност и включване в схемата. Европейският съюз са нашите хора. Нека на 14 септември не ги разочароваме. Колегата Кудричка за една минута. Panie przewodniczący, nie może być tak, że nie tylko господин председател. Тук се сблъскаме с сериозен проблем миграцията от страните на юг от Европа, но пропускаме случващото се на изток от Европа. Много добре знаем, че ако разгледаме границата между Донбас и Русия, там има милиони и половина души, които се боят за живота си, и за своя живот, и за живота и здравето на децата си. И те са поставени на не по-малко, пред не по-малка опасност от е, е хората в е, Сирия. Има е, милиони граждани, е, е близо половин милион граждани от Украина, които са получили временни визи и това, което е важно, е сега ние в Полша, като ни се казва, че трябва да отворим вратите си за беженци от е, юга, да да е, го направим по един достоен начин. Госпожа Маселин, Модификар il trattato di Dublino di fronte al dramma Въпросът тук е, че трябва да бъдат внесени изменения в предвид размера на хуманитарната криза. Благодаря за коментара, казва председателят. Успяхме е, на време да приключим с дебата е, сега имаме възможност да чуем по едно спонтанно изказване от всяка политическа група. Мисля, че солидарността и координацията, щедростта са не само факт, отбелен от комисията. Чухме от господин Юнкер. Мисля, че това бе подкрепо, подкрепено от всички и така, това е много хубаво. Нашата, моята родина е Ирландия също има своя дял. Имам два въпроса. Как може ли да свържем това, което правим в европейската политика, да приемам хората в семейства? и по какъв начин може да стане това? Второ, господин Туск основателно а, заклейми каналджиите. Как да действаме по-ефективно, като конфискуваме плавателните им средства, защото те са всъщност истинските престъпници, които трябва да бъдат обезвредени. Благодаря, казва председателят Слайн. Една минута. Благодаря, господин председателю през април приехме резолюция относно механизъм за задължителни квоти за поделяне на ам, беженците между държавите членки. Миналата година 6 е, от 28-те държави са проели 70% от е, молбите за обежище. Е, това, е, това ли така ли е по член 68 от договора? Срам, срамно е как се държи съвета в тази ситуация. Имаме нарушаване. С подобно подобно ръководители Европа до никъде няма да стигне. Сега трябва да предприемем стъпките препоръчани от парламента още през месец април и да въведем незабавен задължителен квотен механизъм, така че Европа да поеме своята отговорност и да направим нещо за решаване на дългосрочни проблеми. Господин Джамбаски, минута и половина господин председател уважаеми колеги! на първо място трябва да се направи ясната разлика между бежанци и нелегални мигранти защото ако приемаме всички хора които идват на континента за хора които имат право на бежанска закрила значи да приемем че трябва да осигурим тази закрила на повече от сто милиона население на африка и на близкия изток. на второ място изключително важен е въпросът с причините за тази мигрантска вълна защото докато тук се говори за разпределение и за квоти и за такива неща никой не отваря важния въпрос за причината а причината са е продължаващите войни в сирия в ирак в либия във всички останали държави от близкия изток и северна африка. тези причини трябва да бъдат премахнати и докато не бъдат прекратени мръсните геополитически игри там потокът от имигранти няма да престане да идва към европейския континент. единственото нещо което може и трябва да се направи е светските режими тези които са против ислямска държава против исляма да бъдат подпомогнати да бъдат въоръжени да бъдат финансирани и да им бъде дадена възможност да премахнат причината за огромната нелегална миграция. а иначе разпределението на квоти за мен е неприемливо и няма да сработи. благодаря за вниманието. Сега госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Пред е, лицето на криза като бежанската в момента се нуждаем от факти и категорична реакция. В е, страната на баските местните органи се стремят да окоръжат гражданите и тяхната солидарност. На Европейския съвет на 14 септември трябва да покажем единен подход. Трябва да посрещнем беженците, да организираме техния прием, да създадем визи и да подобрим условията за живот в беженските е, лагери, както и да се борим с трафикантите, които печелят пари от човешкия страх. Трябва да се борим за решаване на проблемите в страните по происход. Е, трябва да преодолеем фрагментираната европейска отбранителна политика – и да изкореним онези причини, които доведоха до най-големия приток на иммигранти в Европа след Втората световна война. Ние в страната на баските правим каквото можем. Следващият оратор. Благодаря, господин председателю. Мисля, че речта на господин Юнкер е, пространна и много откровенна е, доказва и признава провала на нашата външна политика. Стотици е, и хиляди хора загубиха живота си по пътя към Европейския съюз. Драги колеги, дори в последната минута, последните минути говорим за, само говорим за тези проблеми. Нека поемем отговорността си да работим на всички нива. И позволете да кажа, най-важното е да няма причини за бежанци хората трябва да бъдат приети достойно тук и всички да поемем своята отговорност, да поемем за да отговорността и да създадем възможност за легална миграция. Трябва да премахнем критерия първа страна. Нуждаем се на инициатива председателят. Съжалявам, първата мин... Е, минутата, с която разполагате, приключи. Благодаря много, господин председател. Ако аз бях застрашен и аз щях да искам да избягам. Това е ясно. Декларациите на не разбират това и за това, когато говорим за обежище, там има ясно условие да има основателно основателен страх от преследване. В Европейския съюз обаче пренебрегваме тези принципи. Е, Европейския съюз се опитва да създаде ново международно право и да спре да прилага Дъблинския регламент. Има представители на е, средната класа, които разполагат с достатъчно средства и които за да които са готови да разработват подобни схеми, пренебрегвайки бедните е, тук в Европа. Благодаря, госп... Е, колегата Морва има думата. Благодаря, госпожа Морвай. Напълно съм е, съгласна с госпожа Гал. Искам да помоля всъщност да настоя за това цялото пленарно заседание да не приключи така, че вие, господин комисар, да не дадете реален отговор на нашите въпроси. Например, за Унгария. Длъжна ли е Унгария да спазва задължителните правила в Европейския съюз? Моля за отговор да или не. 15 милиона унгарци ви гледат, чакат да им отговорите. Е, всички европейски граждани ви гледат. Трябва ли да защитаваме границите си? Моля да ни дадете ясен отговор. Мисля, че това е много важно. Е, също така е важно, че госпожа Меркел всъщност прати покана на тези хора, с което ги накара да мислят, е, че те имат право да пристигат в Германия и че законът стои на техния път. Те нищо не искат да правят. Не искат да отиват в приемните центрове, не искат да отиват в беженските центрове, не искат да спазват правилата. Ние какво да правим при това положение? Благодаря. Това приключвам дебатите за момента. Благодаря за това, че участвахте в тях и извинявам се на някои оратори, че им отнех думата преди да са приключили. Давам думата на комисията и на съвета, най-напред комисарят Аврамополус. Благодаря, господин председател, драги колеги. Позволете да благодаря на всички за изказванията и за широката подкрепа на подхода, възприят от комисията. Искрено се надявам, че нашите предложения ще могат да бъдат приети бързо, както е, защото се нуждаем от бързи решения. Аз особено разчитам на ангажимента на парламента във връзка с механизма за постоянно вътрешно разселване и създаване на европейски списък за сигурни трети страни с вашата помощ като са законодатели ние ще положим всички усилия за прилагането и изпълнението на вече взетите решения и да гарантираме, че държавите членки ще прилагат общите правила. И разбира се, ние ще разчитаме на подкрепата на парламента в това начинание. Миграцията ще продължи. Това е факт. Пакетът, прият от комисията днес, е само стъпка към по-добро управление на това явление. Ще трябва да работим и за интеграцията на приетите у нас бежанци. Това е отрешаващо значение за а, цяла Европа. Една успешна е политица успешна политика на интеграция е най-доброто решение срещу вторични движения. Сътрудничество с трети страни и с отваряне на легални пътища към Европа също е отрешаващо значение и върви ръка за ръка с войната, обявена от нас е, на безкруполните каналджи. Държавите членки постигнаха съгласие относно европейска схема за разпределение. Никога до сега не сме достигали, постигна 22 504 места в Европейския съюз. За това трябва да продължим по този път на успеха и да предприемем в бъдеще и нови инициативи, за да постигнем успех. И накрая, защитавайки, е, да защитаваме нашите граждани, граници и да ги пазим е от решаващо значение. Трябва да продължим да мислим за по-добро управление в тази област и амбициозни решения. Позволете да ви благодаря за цялостната подкрепа. Отбелязах си вашите коментари и бележка и с радост отбелязвам, че споделяме амбициозното решение да работим в, заедно, както в миналото, така и в бъдеще, в търсене на общи решения. Очаквам да продължим нашето отлично сътрудничество и в едните месеци. Председателят. Благодаря, господин Еврокомисар Аврамополус. Чухме комисията, сега да чуем съвета. Господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря за този богат на позиции дебат и да ви уверя, че съветът ще продължи диалог и сътрудничеството с Европейски парламент. Председателят се извинява. Е, е, прекъсва оратора. Колеги, моля ви, е, приключва много важен дебат, така че замете местата си и слушайте внимателно. Извинявайте, господин Шмидт. Да, така както казах, възнамеряваме да продължим да водим диалога с Европейския парламент в този изключително важен и труден момент. Председателството няма да пести усилия за бърз напредък. Ще продължим да работим с всички действащи лица въз основа на предложението на комисията. Следващата среща на съвета на след няколко дена, следващия понеделник, ще е среща, на която ще бъде поета много важна отговорност и за това се надявам, че а, изказванията днес а, в пленарна зала ще бъдат взети предвид по време на работата на съвета. За да успеем, ще трябва а, да останем обединени и да знаем какви са средствата ни, с които можем да постигнем целите, които сме си заложили. Трябва да се договорим и за нови инструменти, адаптирани към новото положение. Необходим ни е координиран глобален подход към тази криза. И ще повторя нещо, което казах и по-рано – нямаме право да се бавим. Благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря ви от името на всички колеги. Благодаря на представителите и на комисията и на съвета за присъствието им тук в пленарна зала по време на изключително важните обсъждания тази сутрин. Седем са предложенията за резолюции, свързани с дебата по е, иммиграцията и е, гласуването по тях ще се проведе утре в 12 часа на обед. А сега преминаваме към е, гласуването, предвидено за днес под председателството на моя колега господин Вилан.